се гласува. Сега стигаме до устния въпрос, свързан с борбата против трафика на жени и момичета с цел сексуално или трудова експлоатация в Европейския съюз. Ще започна като дам думата на госпожа Анна Мария Крацебилт като автор. Господин председател, господин комисар, в момента десетки хиляди жени и деца са обект на сексуални посегателства и трудова експлоатация в Европа. Ние подкрепяме изцяло тази инициатива за обединяване на усилията на политическите групи, за да се сложи край на тази трагедия. Днес сме единен фронт и настояваме държавите членки да предприемат бързи и повече действия, за да спрат трафика. Когато посетихме премен център в Сицилия, ни бе казано от докторите, че няма нито една жена или момиче, което да не е било изнасилено по пътя към Европа. Историите са потрясаващи, може да ги прочетете по телата им. Да стъпи момента да се приложи в, напълно в сила директивата за борба с трафика във всички държави членки. Трафика е високодоходна дейност с ниски разноски, като цената се е поема от жените и момичетата. Призваме държавите членки да се борят срещу безнаказаността, да защитават жертвите, да засилят полицейското и съдебно сътрудничество с Европол, Евроюст и с трети държави, за да направят така, че да се изправят пред съда трафикантите. Трябва да се криминализират лицата, които купуват сексуални услуги, да се проследяват пари, да се запорира имущество на престъпниците и да се изгражда доверие сред жертвите, да им се създава чувство на сигурност, да им се осигурява психологическа а, помощ и достъп до репродуктивни услуги. Ние трябва да направим така, че се спазва и директивата за правата на жертвите. Случващото се в Либия е напълно неприемливо в един модерен свят. Това е нова форма на робството. Европейския съюз трябва да предприеме спешно мерки спрямо Либия и маршрутите на трафикантите, като се отчитат въпросите свързани с половете от Балканите до Западна Европа, от Средиземно море до Балтийско море. Не трябва да трябва да се преследват трафикантите. И аз съм автор на текста само накрая да приключа. Приветстваме ангажимента на комисията, но още веднъж искаме нова стратегия за борба с трафика за периода след 2016 година. Като съпредседател на интергрупата за права на децата, аз ще проявявам нулева търпимост към трафика. Ние бяхме движеща сила за директивата през 2011 година. Бяхме тук и по време на доклада през 2016 година. Тук сме и днес. Няма да се откажем. Време е да се премине от думи към дела. Благодаря. Благодаря. Искам да ви напомня, че има 7 автори. Трябва да се придържате към отделеното време. По две минути на автор. Госпожа Гарсия Перес за две минути. Европа модерна дел... Благодаря, господин председател. Ние живеем в модерна Европа на 21 век, но имаме сексуални рубини. Има жени, чиято работна сила е обект на експлоатация. В една прогресивна Европа има повече от 500 хиляди жени и деца, които преминават през нашите граници с организации на трафиканти. Жените имат собствени и фамилни имена. Те а, е, са обект на проституция. Деца и жени са обект на заплаха, че техните семейства ще бъдат убити, поради което трябва да работят в а, е, публични домове правят дългове и дължат на мафиотските босове пари. Повтарям още веднъж, парите на клиента попадат в джобовете на престъпниците. Има хора, които твърдят наивно, да, това е присъщо на проституцията, това е въпрос на свободно решение на жените как да организират живота си. Аз мятам, че в Европа действат правни разпоредби. Без клиенти няма да има престъпници с джобове пълни с пари групата на социалистите през юли беше в Сицилия и там посетихме една област, където има основно румънски жени, чиято работна сила е обект на експлоатация по полетата. Те работят от сутрин до вечер на полето за 3 евро. Жените са обект на социална и трудова експлоатация. Това най-често са жени, повтарям, и държавите членки трябва да разработят стратегия срещу трафика на жени и деца. Това е нашата отговорност и нашето задължение. Ние няма да се откажем да, защитаваме тези жени. Няма причини да мълчим. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на господин Гериге за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Цифрите са шокиращи. В Европейския съюз има годишно над 16 000 жертви на трафик на хора и от тях три четвърти са жени и деца. Тъмната цифра е много по-висока. За съжаление, трябва да се каже, че няма надежни статистически данни за трафик на хора и никога няма да има такива. Това обаче не трябва да ни пречи да предприемаме всички действия срещу трафик на хора, принудителна проституция и незаконна търговия в органи в Европа. Всяка жертва е една жертва в повече. Хора принуждават други хора да работят при недостойни условия и това в целия свят. Също и в Европа има принудителен труд. Най-често той е невидим не само в сферата на проституцията, но и в строителството, в хотелиерството и ресторациорството, в фирмите по чистотата или пък е, в е, месопроизводството хората са обект на заплахи и експлоатация. Нека да говорим ясно за проституцията. Над 90% от е, проститутките в Европа не правят това доброволно. Те са жертва на престъпници. Те е, идват в Европа за да пращат пари на семействата си и да изхранват децата си. Ние трябва да реагираме съответно на това насилие. Никаква толерантност. Необходим ни е северният модел срещу принудителната проституция. Необходимо е пълно сътрудничество на силите на реда в Европа срещу трафика на хора. Също така е необходима система за издирване на изгубени деца. Необходими са координирани действия и нулева толерантност срещу всякакъв вид е, трафик на хора. Сега, а не утре. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Млинар за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. По-голяма мобилност на работната сила е желание, което често се чува в Европа. Липсата на мобилност ограничава вътрешния пазар, но в други сфери имаме повече мобилност, отколкото желаем. Не на последно място аз се занимах с свидетелства на хиляди жени, които работят като моделни рубини в селското стопанство в Сицилия. Тези жени не получават заплащане за тежкия труд 12 часа на ден е, при изгаряща горещина от полицейски източници има данни за а, жени от Румъния, които се държат там, биват държани като модерни рубини. Ние знаем, че официалните данни за експлоатацията са само върха на айсберга. Когато тези жени след един напрегнат ден трябва да си починат, много често ги очаква друга форма на злоупотреба сексуална експлоатация от собственика на земите, от посредника, който им е осигурил работа, от техни познати или приятели. И трябва наистина да погледнем тези факти в очите и да признаем, че модерното робство съществува не на хиляди километра на други континенти, а тук в Европейския съюз и не само в Италия, но и в други държави членки. Две трети от тези жертви са граждани на Европейския съюз, повечето са жени и деца и много често те биват превеждани през границите с цел сексуално експлоатация. Държавите членки имат правно и най-вече морално задължение да защитават тези хора. Европейското право защитава всички да извършват редовни проверки, за да идентифицират случаи на експлоатация и а, злоупотреби и също така да наказват виновните. Като сътрудник а, при транспонирането на директивата за жертвите, аз искам да защитя тези хора. Те трябва да бъдат информирани за техните права и също така е, надежно наказателно преследване. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Бьорк за две минути. Е, так så е, Колего. Благодаря. Благодаря. Сигурен съм, сигурен съм, че сте напълно наясно колко усилия бяха положени по създаването на тази стратегия. Сега имаме списък с мерки, който представлява стъпка напред, но не е напълно разгърната стратегия. Имаме списък, включени са цели и така нататък. Но когато разгледаме борбата с трафика на жени и момичета в Европейския съюз, в много случаи става въпрос за хора, които започват да проституират. Това, което комисията трябва да направи, е да действа срещу онези, които използват услугите на проститутки. Т.е. клиентите трябва да използваме всички правни инструменти, които имаме на разположение, за да сме сигурни, че онези, които използват такива услуги или извличат печалба от тях, се преследват Затова трябва да имаме такова законодателство във Франция, в Норвегия, в Ирландия са предприяти стъпки в тази насока има забрана за използването на този тип услуги и това е едната възможна стъпка. Също така трябва да гарантираме, че не се стига до ситуация, в която мъже купуват жени или момичета. Кампанията с хаштаг MeToo доведе до сериозно внимание върху тази тема и стана ясно, че трябва да подкрепим повече жените. По отношение на проституцията е необходимо да има допълнителни мерки, които да бъдат изпълнени и фокуса най-вече трябва да пада върху младите жени и момичета. Ключово е да се справим с търсенето, търсенето на този вид услуги, защото иначе никога няма да успеем да постигнем ефективни мерки. Няма да можем да кажем, че сме се справили с проблема. Сега трябва да кажем край, стига толкова. Благодаря. Давам думата на господин Ортасун. Две минути. Грация, президенте Кастало. Благодаря. Благодаря. Трафика на хора в Европейския съюз е проблем с нарастващи измерения. Около 60% от жертвите са жени, 15% са деца. Това е според статистика на Европейския съюз и се регистрират около 7000 жертви годишно. Наказателните мерки не могат да се наваксат с това явление. Това, което се регистрира е само върха на айсберга. Мафията използва най-уязвимите лица, жени и деца – и търсещите обежище, които искат да стигнат до Европа, лицата, които са настанени в беженски лагери. 16 000 непредружени малолетни и непълнолетни лица са влезли в Европа за първото полугодие на 2017 и има голяма възможност те да попаднат в ръцете на мафията. Расте бройката жени и деца от Нигерия, които са обект на сексуална експлоатация и трафик през първите 9 месеца от миналата година голяма бройка нигерийски жени дойдоха от Либия и се оказа, че са жертва на сексуална експлоатация. Голям брой са и убити от мафията в опита им да стигнат до италианския бряг. Това е суровата действителност, която е неприемлива. Комисията трябва да предприеме мерки, има някои добри мерки, които могат да се използват, но те трябва да се използват с по-широк замах. Комисията трябва да следи строго държавите членки да използват наличния инструментариум. В допълнение към наличните мерки се нуждаем от цялостна политика за борба срещу това явление на европейско равнище. Надявам се, че комисията ще обяви действия за борба срещу това ужасяващо явление. Благодаря. Госпожа Аюто за 3 минути. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Днес, въпреки директивата 2011-36 за превенция на трафика с хора и защита на жертвите, въпреки е, директивата, която цитирах, е, която действа от няколко години в държавите членки, това явление не е изкоренено. В този свят, където има трафик на хора, жените и децата са основните жертви. Комисията установи, че 77% от жертвите са жени, като 15% от тях са малолетни. Наистина, обещава им се чудесен живот в Европа и когато дойдат тук в Европа, те живеят по-лошо, отколкото в собствените си страни те минават по цялата тази варига на работа на черно, на експлоатация е, и цялата тази мрежа се управлява от престъпници. 3 милиарда долара всяка година се въртят в сферата на трафика на хора. Трафикът на хора, знаем, е много тясно свързан с миграционната криза, която засяга особено южните страни на Европейския съюз, най-вече Гърция и Италия. Комисията имаше намерение да вземе специални мерки срещу тази криза. Ако всичко остане на плещите само на държавите членки и ако не бъдат укрепени границите, аз мисля, че е, нещата биха се влушили. На комисията трябва да е ясно, че в много случаи Европа е и изходна точка за трафик на хора, а не цел. Тези хора се местят от една европейска страна в друга, има економически дисбаланс в Европейския съюз, е, в крайна сметка, и наистина в много държави членки има ендемична бедност. И тази бедност е съюзник на организираната престъпност – тя се шири навсякъде в нашите страни. Така че искам да ви попитам какви конкретни действия е планирала комисията за борба с този проблем. Трябва да имаме нулева толерантност срещу трафика на хора, това вече беше казано, защото знаем, че трафикът на хора е форма на робство и това е в пълно противоречие с Европейската харта за основните права. Благодаря. Господин Аврамополос получава думата сега. Благодаря, господин председател. Нека да започна като благодаря на нашите колеги от всички политически семейства за това, че инициираха дебата днес. Наистина той е много навременен и засяга една тема, която всички знаем е изключително чувствителна и от голям интерес за нашите граждани. Отново искам да благодаря на парламента за това, че непрекъснато проявява интерес и ни подкрепя в, съвместния, в съвместната ни борба срещу това ужасно явление. Мисля, че всички в тази зала сме съгласни, че когато става въпрос за трафик на хора, онова, което наистина има значение, са резултатите и действията, а не толкова думите и намеренията. Модерните, съвременните пазари на роби в Либия и други места, места, на които човешки същества се продават и купуват като стоки, няма да спрат, ако не започнем да действаме сега безмилостните болни мозъци, които се възболват от невинни деца, момчета и момичета, или от обесърчени млади или възрастни хора, ще продължат да генерират огромни печалби, ако не започнем да действаме сега. Болката, мък, мъката и всички ужасни неща, през които преминават тези хора физически и душевно, няма да се променят, ако не действаме сега. За съжаление, тази ситуация не е нещо ново, нито пък се случва само в страните, в които има нестабилност. Трафика се случва и тук, в Европа. Както съвсем правилно беше посочено във вашия въпрос, има изключително силно измерение, свързано с пола. Всъщност, наличните данни не могат да отразят реалната степен на проявление на това явление. Също така е вярно, че тези отчаяни хора обикновено биват експлуатирани с цел а, сексу... обикновено биват експлуатирани сексуално или трудово. Поради тази причина, това, което е необходимо сега е да се фокусираме върху конкретните характеристики на това престъпление и да се справим с подходящите инструменти. Нека обаче да бъдем честни. Борбата срещу трафика на хора не се води тук от европейските институции, води се по места и властите на държавите членки трябва да я осъществят с помощта на съвместни усилия. Както е очевидно, Комисията ще продължи да подкрепя усилията по отношение на оперативните дейности. Един такъв добър пример за съвместни усилия може да бъде видян в информацията, която се обменя с помощта на Европол. От 2016 до началото на месец септември 2017 година има нови 2476 случая, свързани с трафик на хора, които са прехвърлени към Европол. Над 10 000 са жертвите, които са регистрирани. 10449 са лицата, срещу които има подозрения за трафик. И те и жертвите в по-голямата си част са граждани на Европейския съюз. С помощта на един прогресивен подход, ние в Европейския съюз успяхме да създадем една сериозна политическа и законодателна рамка, която ни отведе начало на световните усилия в тази насока. Сега обаче остава да изпълним и наложим нашето модерно оръжие и също така да засилим усилията си с помощта на насочени и фокусирани действия. Моят личен ангажимент, моята лична цел е да постигна измерими резултати – да бъда максимално оперативен, за да може да се види разликата. Това е причината, поради която миналия септември, ако си спомняте, аз предоставих един списък с конкретни дейности, с които искаме да засилим своите действия, за да можем да спрем начина по който работят трафикантите, да засилим възможността на жертвите да потърсят правата си да имаме по-координирани действия и също така да разширим своята база от знания и да предоставим целево финансово, целева финансова подкрепа. До края на 2018 година ще сме готови с доклади за напредъка. Европейския съюз ще предостави актуална статистическа информация, която ще влезе в следващия доклад за напредъка през 2018 година. Там ще се разгледа и измерението свързано с пола, засегнатите жени и момичета и вида експлуатация, на който те са подложени. В момента разглеждаме много внимателно по какъв начин държавите членки се съобразяват и спазват директивата на Европейския съюз против трафика и няма да се поколебаем да започнем процедури по нарушение, ако това е необходимо. Във връзка с трудовите инспекции, комисията скоро ще излезе с втори доклад във връзка с изпълнение на съответната директива за санкции. Освен това, Съображенията, свързани с пола, играят голямо значение в нашите дейности. Поради тази причина работим с Европейския институт за глобално равнопоставеност, за да имаме практически наръчници по какъв начин точно да се изпълнят разпоредбите на директивата против трафика от гледна точка на мъжете и жените по отношение на ресурсите, които се отделят за измерението свързано с пола, с социалния пол, горе-долу 20% от финансираните проекти засягат това измерение между 2004 и 2015 година. Бъдещите приоритети по отношение на финансирането на комисията ще гарантират, че това отново ще бъде разгледано и за бъдеще. И от тази гледна точка, последната колона, свързана с фонда за сигурност и интеграция и убежище, отново набляга на измерението свързано с пола. Освен това, в следващия доклад за напредъка ще се говори за напредъка на усилията по отношение на разследването в държавите членки и какво се е случило в периода 2015-2017 година. Благодаря за вашето внимание и най-вече благодаря за вашата подкрепа. Ние всички работим с една и съща цел това да приключи. Благодаря ви. E Благодаря. Даваме думата на представители на политическите групи за НП. Госпожа Матера, минута и половина. Благодаря, господин председател. Много иронично е, че през 2018 продължаваме да обсъждаме робството. Говорим за трафик на жени, момичета, сексуална и трудова експлоатация. А това е форма на робството. В глобален мащаб около 100 000 са роби. Много от тях са обект на принудителен труд, на сексуална експлоатация – 69% от жертвите на трафик според комисията са обект на сексуална експлоатация и трудова експлоатация. Не за първи път обсъждаме трафикантите в парламента и мерките за осигуряване на закрила на пострадалите лица. Ако нямаше търсене, нямаше да има и предлагане. Нуждаем се от по-строго законодателство, което ще ни позволи да преследваме наказателно трафикантите и клиентите из цяла Европа. Комисията трябва да работи заедно с Европол и други агенции, за да е сигурна, че всички разследващи органи могат да отидат по-нататък. Сега е 2018 и в Европа все още има сексуални роби. Симон Вейл казва, че Европа трябва да е пример за правата на човека. Сега се разкрива пред нас шанс това отношение. Благодаря. А сега от името на социалистите и демократите госпожа Арена за минута и половина. Благодаря, благодаря господин председател. Оценката на директивата за трафика на хора през 2016 година публикувана показва всъщност, че е, трябва да се сложи край на е, трудовата експлоатация в Европа. Жените и младите момичета са основните жертви и е, посещението, което направи групата на социалистите в Сицилия, в селско-стопанския сектор, ни направи свидетели на това моделно робство. Всъщност Сицилия не е единственото място, е, където си има такова робство. Не само румънските жени са жертвите. Е, мрежата, е, на която са жертви нигерийски жени в Брюксел е друг пример. И има сексуална експлоатация, обаче има и експлоатация с други средства, просто защото хора желаят желаят да получават печалба по възможно най-лесен начин. И това, което аз искам, че ако това, което е важно да се подчертая при трафика на хора, е да изострим отговорността на европейските предприятия, които експлуатират тези хора в брането на домати, в селското стопанство, в брането на ябълки е, или в други дейности, защото те искат да продават продукти на ниски цени в в супермаркетите без никакви скруполи. Господин комисар, аз мисля, че е важно от една страна да се поиска от държавите членки да спазват тази директива. Това е отговорност на комисията. Има директива, но има и държави членки, които не я спазват. Трябва обаче да се дадат и средства на държавите членки, например социалните аспекции, които да следят как се спазва закона на труда защото този закон защитава тези хора и е важно нашите предприятия да спазват трудовото законодателство. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Форенца от името на Обединената левица за една минута. Грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Ние говорим за едно явление, което смесва сексизъм и расизъм. 66% от жертвите на трафика на хора са жени. Албания, Китай, Марокко, е, Нигерия, това са основните страни на происход за сексуалната експлоатация. Повечето жертви на трафик на хора са и жертви на социал... сексуална експлоатация. Упражнява се насилие срещу жени и то от бели мъже. Те нарушават човешките права. Аз апелирам да се води борба без граници срещу сексизма, срещу расизма и искам да благодаря специално на госпожа Матера за това, че посочи Симон Вел, а не Силвио Берлускони. Давам думата на госпожа Рентке от името на групата на Зелените минута и половина. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, жените и момичетата не са жертви. Жените и момичетата се превръщат, са превръщани в жертви. Жените и момичетата са силни, устойчиви, но много често те са обект на експлоатация. Много често те са обект на експлоатация от една система – която е предназначена за облага на малцината и носи страдания на мнозинството. Не е знак на слабост, че тези жени се превръщат в обект на експлоатация. Това по-скоро е слаб за, знак за нашата слабост, че ние позволяваме това, позволяваме толкова много жени и момичета да не живеят свободно в Европейския съюз. Отговорността се прехвърля от един на друг. Ако държавите членки са прекалено слаби, за да изпълнят директивата, която вече е влязла в сила, то комисията трябва да е силна. Ние се нуждаем от повече полицейско сътрудничество, включително и в международен план. Извършителите трябва да видят, че действията им имат последици. Нуждаем се от по-добро обучение на полицейски служители и лицата, работещи в съдебната система, защото много често не знаят как да действат при дела, свързани с трафик на хора. Нуждаем се от подкрепа за жертвите, защото много често те остават сами. Правата на жените и децата с незавършната работа на 21 век. Трябва да изпълним тази директива и да променим нещо в тази перфидна система. Благодаря. Госпожа Дорнано има думата за групата за пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Господин комисар, както посочи комисията, има около 15 000 жертви на трафика на хора между 2013 и 2014 година. И аз искам да цитирам становището на комисията. Мрежата за трафик се ползва от пътищата на нелегалната миграция и е насочена към най-уязвимите жените и децата. Нека да посочим, че трафикантите използват все повече системата за предоставяне на обежище. От един отговор от юли 2017 година комисията иска да се обърне към държавите членки и е, тя ги осъжда, че е, лошо прилагат директивата е, за трафика на хора. И ние трябва е, като Европейски съюз да преосмислим нашата политика за миграцията, защото знаем какви са последиците за модерното рабство и социалната експлоатация, която засяга и децата. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Трушински от името на НСЕ. За една минута. Благодаря, господин комисар търговията с хора и проституцията са реалност във всичките наши страни в целия свят. Те са толкова доходни, като трафика на дрога. Винаги непрекъснато срещаме хора, най-вече жени и деца, които са обект на експлуатация от мафиотски структури. 76% са от европейски държави, но другите идват от много по-далеч. Говоря тук за нигерийските жени, жертва на подобен трафик. Какво предлагате? Още повече санкции за държавите членки, които не спазват тази или друга директива. Сякаш това ще помогне на жертвите. Вие отказвате да работите по проблемите на Шенген, който, се, който става много пропусклив за трафикантите. Увеличава се иммигрантската квота, което означава, че повече жертви ще има в мрежите на трафикантите. Много често се опитвате да погрешно да контролирате ситуацията. Благодаря. Сега думата има госпожа Доц от независимите депутати за една минута. Благодаря. Трафика на хора е сериозно престъпление, което може да засегне всеки, независимо от неговата националност и възраст и пол. Това е реалност в Великобритания и в Европейския съюз. Жените и момичета съставляват над 70% от прогнозния общ брой. Според статистиката, само в Обединеното кралство десетки хиляди са жертвите на това ужасно престъпление между 12 и 13 хиляди лица в Великобритания са само жертви, което е върха на айсберга. С законодателните промени в Ирландия и в Великобритания се осигури по-добра закрила на жертвите на трафик и се затегна законодателството. Осигурява се подкрепа на жертвите чрез компенсация Осигуряват се настойници на децата, които са жертви, им се осигурява подкрепа до и след наказателния процес. Но, но законодателството не може да направи всичко. В реалния живот е много вероятно да срещнете с жертва, която е обект на експлоатацията. Образованието е единственото средство да се ликвидира това ужасно съпътстващо престъпление. Благодаря. Сега думата има госпожа Сойдрова за една минута и половина. Děkuji za udělení slova. Е, Kolegyně a kolegové, je to velmi... Благодаря, благодаря господин председател за това, че ми давате думата. Уважаеми колеги, този дебат е наистина тъжен. Броя на жертвите на трафик не намалява и Статистиката от 2 милиона е изключително тъжна. Основно са подложени на заплаха жени и момичета. Има економически сектори, като сферата на домашните услуги или селското стопанство, при които основно се говори за експлоатация на жени в Кита... от Китай, Марокко, Алжир – тази форма на трафик не може да бъде толерирана и разбира се трябва да се опитаме да намерим ефективно решение. Чехия е и дестинация, и транзитна страна. От нашата страна няма много жертви. Ние даваме възможност на жертвите да имат достъп до много програми. Работим и с неправителствения сектор. Неправителствените организации са важен партньор в битката с този феномен. Поради тази причина препоръчваме другите държави в Европейския съюз да работят в по-тясно сътрудничество с тези организации. Мисля, че е много важно да се засилят дейностите на национално ниво, за да може да се идентифицират конкретните области, които трябва да бъдат към които трябва да бъдат насочени усилията. Господин комисар, нашите ценности имат ли цена? За някои си има цена. Това е цената на едно кило домати от Сицилия, което е неуместно. Аз видях последиците от тази експлуатация. Има една система на роби и на робовладелци в селското стопанство, чи, в чието ръце попадат румънци, нигерийци. Жените се превръщат в заложници, само защото бленуват по-добро бъдеще. Тази експлоатация, този трафик се осъждат все повече и повече. И тук искам да отдам заслуженето, но добрите чувства не са достатъчни. Те няма да сложат край на този трафик на сексуалната и трудова експлоатация. Ето защо трябва да ни представите вашата стратегия за периода след 2016 година за борбата срещу трафика на жени и деца, който непрекъснато расте. Стратегия, която трябва да е ефикасна, да отговори на кризисната ситуация, повтарям, кризис, и да се наложат санкции на държави членки, които не спазват нормативната база. И трябва да се предприемат и по-добри мерки за борба срещу този бич. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Кунева за минута и половина. Питропе. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, има нечовешки работни условия в оранжерите в Италия, в местата, на които се гледат гъби, там, където се гледат аспержи, да речем в Чехия или в Гърция. Трафика и насилствения труд, трудовата експлоатация означават, че Европа и ние трябва да се засрамим. Не става въпрос само за сексуалната индустрия, става въпрос и за селското стопанство, става въпрос за строителството, за туризма. Това са всички засегнати сектори и Европа не трябва да се гордее с този вид економически растеж, който е свързан с модерно робство. Дали комисията е проверила дали директивите за сезонните работници се прилагат или комисията просто търси финансовото измерение. Трябва да се справим с този проблем, трябва да има интелигентна инспекция на труда, както наблягам в доклада, който е свързан с труда. Важно е да имаме и прозрачен контрол върху мигрантите и да сме сигурни, че им даваме достатъчно трудови права, за да можем спокойно да кажем, че сме вече в 21 век. Това е единствения начин да се справим с страха. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Паркър. Две минути. Марко, заповядай имаш думата. Благодаря. Трафика на жени и деца за сексуална и трудова експлоатация расте. Една от най-звемите групи са децата. През 2016 30% от потенциалните жертви на модерното робство са деца. Сегашната статистика обаче подценява явлението и показва само това, което се регистрира. В някои случаи има и несъответствие при регистрацията. Изчезването на деца е суровата действителност на модерното робство. През 2015 много мигрантски деца изчезнаха в Европа според е, Европол. Всички са тръгнали с перспективата за по-добър живот. Вместо това се оказват роби, обект на сексуална експлоатация и принудителен брак. Ние трябва да предприемем мерки. Престъпниците се възползват отварят на границите и експлуатират жени и деца срещу големи парични суми. За тях всяка жертва е лесно заменяема. Комисията трябва да разбере, че свободното движение на хора влушава проблема. То помага на престъпниците. Ние не можем да извършваме проверки на престъпниците и не е чудно, че това явление расте. Някои мигранти могат да отидат от Гърция до Франция без изобщо да бъдат регистрирани. Ако не работим по този въпрос и не предприемем съответните мерки, няма никаква надежда за жертвите. Благодаря. Госпожа Хет за две минути. Sedan 2016 så står EU helt utan en strategi för människohandel. Detta trots att kommissionär... Благодаря. Европейския съюз, това вече беше казано многократно от господин Еврамопол, се нуждае от стратегия на 5 декември. Комисията обаче представи само едно съобщение за трафика на хора. И това не променя много нещата – с една стратегия може да се постигне много повече. Аз съм разочарован от комисията. В продължение на едно десетилетие ние говорим тук за трафик на хора, но като че ли има някаква съпротива да се променят нещата. Никой не разбира колко жестоко е това престъпление. За това ни е необходима трансгранична стратегия. Ако намалим амбициите си, това би означавало да кажем на престъпниците продължавайте. Чудесно! Важно е да се изпрати политически сигнал и да се действа решително. Човешкото страдание на жертвите за нас означава, че трябва да засилим борбата срещу този тип престъпност. Трябва да намалим и търсенето и да проследяваме происхода на средствата. Необходимо е да се гарантира добро международно полицейско сътрудничество и защита на жертвите по време на съдебното производство и след това. Необходимо е също и да се помисли за координатор, лице, което разполага с необходимите познания, с необходимия ноу-хау за борба с трафика на хора. Колко дълго ще толерираме всичко това? Кога комисията ще представи най сетна стратегия? Благодаря. Сега давам думата на господин Пимента Лопес. Sabemos que o crime organizado. Благодаря, господин председател. Ние знаем, че организираната престъпност извлича полза от трафика на хора и това е по-добро за тях от трафика на наркотици или оръжия. Прането на пари и данъчните убежища им помагат. Една от причините за трафика на жени и момичета са насилствените бракове и също така трудовата експлоатация. Затова трябва да имаме забрани. Проституцията въвежда хиляди жени в форма на робство, в трафик и други форми на експлоатация. Някои казват, че това да бъдеш това да участваш в проституция е доброволен избор. Но истината е, че това е жестока експлоатация на бедните жени и става въпрос за сериозно за сериозно погазване на човешките права. Трябва да сме сигурни, че се справяме с такива инициативи, като например настояща инициатива в Португалия за легализация на проституцията. Благодаря. Давам думата на господин Панцети. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Беше беше казано, че не е необходимо за да се търси далече, за да намерим примери за сексуална експлоатация. Такава наблюдаваме всеки ден в Европейския съюз. Жертви в повечето случаи са жените и децата. Те попадат в капаните на сексуалните експлуататори. За много са случаите, в които към сексуалната, към сексуалната експлоатация се прибавя и трудова експлоатация. Пример мога да дам от моята страна. Много жени работят в селското стопанство при нечовешки условия. В някои случаи тази тежка работа, този тежък труд води до смъртни случаи. Например, Паула Клементе на 49 години почина поради преумора и накрая, в крайна сметка, тя получаваше 2 евро на час. Има създадени системи за посредничество на работна ръка, които са част от организираната престъпност. Комисията трябва да се намеси, трябва да има санкции срещу предприятията са участници на престъпността. Необходима е политика, която да даде възможност тези млади хора – да не предлагат своята работна сила на експлоататори. Необходима е социална политика в истинския смисъл на думата, която да гарантира економическа и социална независимост, да бъдат уредени ясно правата в сферата на социалната политика. Трябва да преминем от думи към дела. Благодаря, казва председателят. Госпожа Велина. Благодаря, президенте. Buenas благодаря, господин председател. Добър вечер, господин комисар. Липсата на закрила на труда е ежедневен факт в Европа, за съжаление. Обърнато ни бе внимание на този ширещ се проблем. Увеличението на трудовата експлоатация – трудовия договор разрешителните не спират експлоатацията. Тя е факт и в Европейския съюз. Експлоатацията има женско лице. Много по-често жените и децата са обект на експлоатация. 76% са жени. 15% са деца от жертвите е обект на такава експлоатация. Нуждаем се от строга политика, не само от думи. Нуждаем се от сътрудничество между комисията, държавите членки по въпроса за трафика на хора. Нуждаем се от хоризонтални политики. Трябва да дадем по-голямо значение на социалния диалог и трудовото законодателство. Благодаря. Давам думата на госпожа Лорд за минута и половина. Uh, Благодаря, господин председател. Увеличаването на трафика на хора причинява изключителни притеснения, особено сред феминистите. Много по-често жените са жертви на трафика, особено що се отнася за сексуалната експлоатация. Това е явление напълно противоречи на нашите ценности, както и на европейското национално законодателство. Това показва, че в много случаи жените са обектифицирани. Искам да говоря за проблемите свързани с транссексуалните сексуални работници. Много често те са обект на е, насилие. Има много случаи, в които срещу тях има насилие, което води до убийства. Затова съм много любопитна и искам да разбера какви стъпки комисията предприема, за да се прекрати трафика на хора. Наистина е срамно да виждаме как нашите правителства се правят, че приемат тази тема сериозно, когато става въпрос за мигранти, но не се справят толкова добре и не полагат такива усилия, когато става въпрос за жени и транссексуални хора. Очаквам отговора на комисията. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Бойлен за една минута. Заповядайте. Благодаря. 2018 година, а в Европейския съюз има трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация. Хора роби, сред които мнозинството са жени и момичета. Същевременно, когато говорим за борбата с експлоатацията. Не трябва да забравяме най-уязвимите. Освен това не трябва да имаме пред... Освен това не трябва да забравяме, че все по-често се среща трудова експлоатация. За това е много важно Европейския съюз да предприеме действия, за да спре тази нехуманна практика. Виновните трябва да бъдат изправени пред правосъдието. И също така трябва да има наказание и посочване публично на онези компании, които изличат полза от трафик на хора. Имаме директива за сезонните работници, за човешките права, за трафика на хора. Имаме и нужда да съберем всички данни, за да знаем какъв точно е обема на това явление и за винаги да изкореним човешкото робство. Благодаря. Започваме процедурата за спонтанни изказвания. Има пет желаящи да се изкажат. Ще дам думата на госпожа Вурска. Една минута. Пан председа, пан комисар. Господин председател, господин комисар. Присъствах на сходен дебат преди 13 години в този парламент. Нищо не се е променило. Според доклада за напредъка за борбата срещу трафика на хора, повечето от регистрираните жертви са от Румъния, България, Унгария и Полша. С други думи, тези пет европейски държави най-често са обект на трафик на хора. Това са така наречените нови държави членки. Трафика бележи ръст, когато има бедност и възможности – ако има сериозни економически различия между европейските региони, докато има две Европи, винаги ще фигурира това явление. И ако искаме единство, да не забравяме, че единството не означава премахване на границите само. То проистича от солидарността, зачитането на достоинство на всяко едно лице и съвместни усилия в борбата срещу крайната бедност, независимо от границите. Благодаря. Госпожа Киниш за една минута. Президенте, комисарио, la tratta di esseri umani che vede... Благодаря, господин председател. Трафикът на хора, чието основни жертви са жените и децата, е явление, което се разраства. Въпреки директивата от 2011 година, ние наблюдаваме нарастване на този тип престъпност най-вече предвид актуалната миграционна криза. Увеличава се броят на малолетните, които са обект на трафик. Те много лесно могат да бъдат рекрутирани, не са и обект на достатъчна защита, така че попадат в мрежите на социална експлоатация. Комисията трябва да поема отговорност. Държавите членки трябва да прилагат изцяло директивата срещу трафика на хора. Трябва да има наказателно преследване, трябва да се водят разследвания, да, жертвите трябва да бъдат обект на защита и да получават специална закрила. Благодаря, колега. Господин Мариас, за една минута, моля. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Трафика на жени и момичета в Европейския съюз все още съществува и процъфтява. Има статистически данни, които показват, че трябва да предприемем конкретни мерки. Над 77% от жертвите са жени, 15% са деца, повечето от тях идват от страни като Унгария, Полша, Румъния, България. Има и жертви по отношение на трудова експлоатация, най-вече в областта на селското стопанство. Държавите членки трябва да предприемат действия и да започнат да прилагат разпоредбите на директивата за борба с трафика. Трябва да има наказание за трафикантите, те да не останат ненаказани и трябва да се засили сътрудничество между държавите членки. Благодаря. Давам думата на госпожа Билбао Барендика за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, това е проблем с международната организирана престъпност и той изисква координирана реакция на европейско национално и равна... национ... национално равнище трябва да прилагаме решително европейската политика. Необходими са ни надежни статистически данни, координация на различни равнища с различни служби – Тук искам да цитирам 4 годишния работен план в страната на баските. Имам два въпроса. Може ли комисията да потвърди, че увеличаването на дейността на тези мрежи доведе до там, че 30 000 жени и малолетни са изчезнали при сексуалната експлоатация? Можем ли да направим връзка с търговията с органи и други форми на експлоатация? Председателят господин Епитидиус Георгиус. За една минута. Е- Благодаря, господин председател. Експлуатацията на хора, особено на жени и момичета, за сексуални причини е реалност, която се корени в древността още. Днес се превръща в доходоносна дейност. Нещо, което хвърля клеймо срещу нашата култура. Европейския съюз, заедно с други държави, трябва да предприеме необходимите мерки, за да минимизира на първо място проблема и в крайна сметка да го ликвидира. Европейския съюз не само трябва да визира членове 5 и 31 от Хартата за основните права, които забраняват робството и принудителния труд и зачитат правото на подходящ труд. Трябва да засили контрола в страните, където сексуалната и трудова експлоатация са факт. Той трябва да пресече и безконтролните действия на трафикантите. Трябва да направи така, че да се предвидят максимални санкции за тези недопустими действия. Благодаря, комисарят си има думата. Заповядайте. Уважаеми колеги, първо искам да ви благодаря за интересния дебат и за полезния и съществен принос. Няма да крия, че за мен бе удоволствие да чуя, че всички тук споделяме един и същ подход, като този, който очертах в стабителното си изказване. И имаме ясна позиция, основаваща се на решимостта и принципността. През годините Европейския съюз и държавите членки показаха ясен ангажимент за безмилостна борба срещу безкруполните престъпници, за превенция на престъпността и най-важното за защита на жертвите. Ние разработихме стабилна политическа и нормативна рамка сега трябва да осигурим пълно спазване на законодателството на ЕС и да стане нашата работа по-оперативна. Само с съвместни усилия, които включват председателството на Съюза, държавите членки, парламента, гражданското общество и нашите агенции, ще можем да променим положението по места и ние сме решени да направим това. Имате моите уверения, че комисията гледа сериозно на засилването на усилията и новия набор приоритетни действия вече се изпълняват. Лично аз, както подчертах в началото на моето изказване, съм поел твърд ангажимент за резултатност. С удоволствие искам да информирам по-късно Европейския парламент за постигнатия напредък. Благодаря за изразената подкрепа. Благодаря, господин комисар.